Guten Tag, wir begrüßen Sie sehr herzlich. Добър ден, уважаеми колеги. Продължаваме с нашата работа. Не сме много многобройни днес, но поздравявам въпреки това комисаря, която отговаря за регионалната политика, госпожа Крето. Добре дошли при нас. А сега Искам да ви кажа освен това, че заседанието се предава по интернет. Вие имате дневния ред. Нямам съобщение за вас. Ще дам думата на заместник-председателя Дерик, защото той също ще има какво да ви каже. Благодаря, госпожо Кресле. Искам да благодаря на всички колеги за присъствието днес. Разбирам, че много от вас се предпътували вчера вечерта, за да присъствате тук на това заседание. Благодаря и на госпожа комисаря за нейното присъствие. Искам да се обърна към Сметната палата да представят своето въведение. Господин Палко именно, той ще ни осветли по въпроса, след това ще дам думата на комисията. Благодаря. Естествено, че с удоволствие ще започна. Уважаема госпожо председател Кресле, уважаеми господин заместник председател, госпожо комисар, уважаеми депутати. Както знаете, аз имах честа да представя вече моя документ. Е, това беше документ за освобождаване от отговорност 2013 е, година, глава 5. Ще представя нашите заключения по отношение на регионалната политика, транспорта, Нашите заключения за 2013 година са, че в регионалната политика има най-много разходи. Имаме колега, господин Лазарос Лазаро, той е също с нас, който отговаря за глава номер едно. Сега, по отношение на трансакциите за, до държавите членки имаше изцяло и 9% е, грешки, е, като това е много сходен процент с е, доклада от миналата година. Основните видове грешки които бяха установени, бяха свързани с обществените поръчки, финансиране на недопустими проекти, недопустими разходи и несъответствие с правилата за държавните субсидии. Имаше и нередности, свързани с промяната на обхвата на дадени договори след провеждане на тръжна процедура. Имаше и проблеми с определени бенефициери, малки и средни предприятия. Имаме примерите в доклада оточнени и описани. Там примерите се свързваха главно с неправомерно получаване на държавни субсидии. Между... Направихме доста одити на изпълнението. Един от тези одити ще завърши следващото лято. Целта на тези одити е да се накара държавите членки да предприемат съответни мерки за съответствие с правилата за кръстосаното спазване. Е, тези одити имат целта да подобрят изпълнението е, при изразходване на, на бюджета в съответствие с декларациите за достоверност, декларации по които имаше становище на тази комисия. Сега, по отношение на финансовите инструменти и тяхното законообразно използване. За 2013 година тези инструменти са използвани в различни проекти за инвестиции, за кредити или гаранции. Всички операции бяха редовни, редовно приложени, редовно изпълнени и законосъобразни. Имаше пет инструмента в края на 2013 година процента на грешки в тази област бяха между 3% и 6%. Сега искам да се спра на член 41 За този отчетен период се казва, че е, може да има няколко траншове, само ако има предварителни условия, свързани с вноските и правилното разпределение на крайните потребители. Заключението на, по отношение на контролните системи от страна на комисиите и аудиторните власти – Заключенията са, че по принцип правилата са спазени. Комисията има система за получаване на декларации на достоверност, които имат за цел да потвърдят законосъобразността на използваните средства. Според Сметната палата, системата функционира добре. Необходими са подобрения а, в тази област, въпреки това, което е а, предварително условие за вътрешния контрол за използването на фонда на различните фондове, фонда за регионално развитие, социалния фонд и кохезионния фонд. На следващо място ние оценихме информацията подаване, подавана от аудиторните власти, аудиторните власти на държавите членки. Проверихме 194 оперативни програми. Сметната палата смята, че комисията валидира правилно и правилно е преизчислила е, нивото на грешки, което Е, е изчислено на базата на 155 операцион, оперативни програма, програми. Сметната палата смята, че комисията би могла да е, прегледа повече оперативни програми. Освен това, смятаме, че комисията не осветлява достатъчно добре причините за определени резервации и не осветлява добре оценката на въздействието. В сравнение с 2012 година обща, общите политики в регионалната област, социалното включване по отношение на тези политики ние установихме, че част от информацията, подавана от държавите членки, не е била достатъчно надежна. Нашите одите през последните три години показват, че при някои държави членки, членки има проблеми с докладването и информацията не е винаги надежна информацията за финансовите корекции също не винаги е надежна. Обхвата за корективни действия от страна на, комисиите е, на комисията е ограничен. Комисията систематично се обръща към аудиторните, аудиторните власти за по-надежна информация. И така системата за контрол е отчасти ефективна по отношение на трансферите, които се правят. И накрая ние смятаме, че изчисляване, изчислението на изчислението на средствата, трансферирани към държавите членки, е направено правилно от главната дирекция регионално развитие. Въпреки това, ние установихме остатъчни грешки. Това е важен елемент в оценката и за оценката на комисията. Главните по отношение на главните дирекции, ние установихме, че има недостатъци при провеждане на публичните поръчки, свързани, свързани с областта на енергетиката. Този аспект бе повдигнат пред генералния директор за мобилност и транспорт и за програмата за европейска мобилност и транспорт. Сметната палата смята, че главният директор трябва да поддържа своята резерва по отношение на споменатите две програми. Уважаеми дами и господа, искам заключение да кажа, че Сметната палата смята, че нивото на грешки е 6,9% и а, според нас системата за контрол е отчасти само ефективна. Има материално ниво на грешки, поради което ние излязохме с 6 препоръки, препоръки, които са приети от комисията. Първата препоръка е за по-добри контроли, е, свързани с управителните органи и аудитиращите органи. Комисията трябва да изисква декларация от държавите членки, които да потвърждават, че техните системи за контрол функционират добре. Това са препоръки за 2014-2020 година. На второ място, комисията трябва да излезе с оценка на въздействието на периода 2013-2019 година това ще е предпоставка за евентуални корективни мерки, като например опростяване на процедурите, контролните системи и преосмисляне на някои оперативни програми. Следващата препоръка. Тя засяга държавните субсидии и финансовите инструменти. Комисията трябва да анализира случаите на несъответствие с правилата за държавни субсидии и освен това трябва да се анализират причините за продължаващите нередности при абсорбция на европейските средства. На следващо място комисията трябва да изготвя правилни изчисления по отнош базиране на правилна и надежна информация от страна на държавите членки. За тази цел трябва да се изисква декларация за достоверност от сертифициращите органи за всяка оперативна програма. И накрая комисията трябва да изготвя доклад за причините за налагане на резерва или за неналагане на резерва. името на глава 5, от името на Сметната палата. А сега приветствам комисар Крето отново на нашето заседание. Това е вашето първо заседание тук. Това ще е вашата първа презентация. Имате думата сега за вашето изявление, след което ще дам думата на госпожа Кресле. Благодаря, господин председател, госпожо председател, уважаеми докладчик, уважаеми депутати, уважаеми представители на Сметната палата. За мен е чест да бъда тук сред вас в качеството си на комисар за регионалната политика. Определено удоволствие за мен. Благодаря на господин Балко за балансираното и справедливо представяне комис... като комисар за регионалната политика съм наясно, че тази област се радва на вниманието и контрола от Комисията по бюджетите. Оценявам колко важна е ролята на вашата комисия за повишаване на отчетността възнамерявам да бъдем в постоянен диалог с вас и днес е само първата стъпка в нашия диалог. И сътрудничеството между комисията и парламента няма да е само намерение на думи, то според мен е и основно условие за постигане на нашите цели. Както знаете, започваме с новия програмен период за регионалната политика 2014-2020. Сега договаряме програми, които трябва да бъдат от достатъчно високо качество. Е, търсиме системи за повишаване на отчетността на страните членки е, и надзорните правомощия на комисията, така че да има ясни, включително и финансови стимули за страните членки да откриват на време грешките. А в момента сме тук, за да коментираме резултатите от отчета на Сметната палата за 2014 и съответно препоръките за 2007-2013 заплащанията в моята област на отговорност, както поясни господин Балко, има според Сметната палата особен риск и аз съм притеснена от тези резултати. Съм готова да работя с Европейския парламент и с Сметната палата, за да намерим решение да подобрим състоянието. Грешката, установена от съда, е между 5 и 7% в последните няколко години, което е, е доста по-добре от периода 2000-2006 и това потвърждава, че положението се е подобрило. Но все едно нивото е повече от, е над приемливото. Знаете, че комисията има роля на надзорник или на контролен орган и ние взимаме незабавни действия в момента, в който се открият рискове или неизпълнения в задълженията ни да защитаваме европейския бюджет. изготвихме стратегия за одит, изготвили сме 80 до 90 одити на база риска на година, като се проверяват конкретните бенефициенти. Всяка година страните членки ни изпращат над 500 доклада за одит, доклад, 345 доклади за ниво на грешката и 322 становища за одит. Това ни дава ясна картина как функционират системите, но разбира се, ние не приемаме автоматично тези резултати. Оценяваме непрекъснато надежността на този източник от информация и на базата на нашата работа ние разчитаме също и на 43 е, одитни органи, които, провер... Е, които проверяват повече от 90% от нашите фондове. Е, систематично прекъсваме или замразяваме плащанията, където има проблеми. През 2013 година сме прекъснали плащанията на 181 програми и сме взели решение за формално спиране на средствата за 18 програми тази година ще можем да, е, възвър, да върнем или да започнем отново да плащаме на, за повече от половината програми на базата на данни от одит, че проблемите са решени. В такъв смисъл ние следваме и вашите препоръки. Финансовите корекции са един много полезен инструмент за подобряване на системата и за защита на европейския бюджет комисията налага общо над 1 милиард е, евро финансови корекции за периода. А, освен това, страните членки правят подобни корекции в порядъка на 1,9 милиарда. А, както дискутирахте с регионални, директ, генералния директор за регионална политика през е, октомври, вие сте установили, че той установява нивото на грешка за плащанията на 2013 между 2,8 и 5,3%. Тези цифри са под нивото на грешка, пресметнато от Сметната палата. Причините за това са доста ясни. Първо, комисията и Сметната палата правят оценки на базата на извадки за одита, които са взети по различни, на различни нива и в различен етап от е, многогодишния цикъл на контрол. Второ, е, Сметната палата прилага различен подход при изчисляване на нивото на грешката, като не отчита напълно финансовите корекции. Освен това, е, устойностява грешките в е, обществените поръчки по различен начин, отколкото комисията. Ако се прилага нашия подход по тези два пункта, е, цифрата на сметната палата би била 4,8%, т.е. в рамките на нашите оценки. И е, така, че тези две цифри всъщност не си противоречат, доста си съвпадат цифрите, е, представени от Сметната палата и от Генералната ни дирекция. Искам да кажа ясно, че ние ще работим и сме готови да работим по Сметната палата палата дебата за проблемите в методологията се водят от много години и може би сега е момента да работим с парламента, да намерим начин да ги да изравним методологиите. Във всички случаи и от наша страна, и от страна на е, Сметната палата, грешките показват, че управляващите е, инстанции в страните членки трябва да подобрят капацитета си за откриване на нередностите или за превенцията им. Е, Затова комисията не е самодоволна в такъв смисъл. Аз се ангажирам да продължа да използвам всички налични инструменти, за да се е, осигури е, доброто функциониране на съответните нива и съответните стандарти на всички системи и да се е, изчистят всички разходи. Надяваме се също така да засилим усилията на страните членки за ефективни системи и ще имаме нулева, политика на нулева толерантност срещу измамите и корупцията. Нашата политика вече дава своите резултати, дава и добавена стойност за гражданите. Това се показва от доклада, шестия доклад за кохезионната политика. Ние ще продължим да оценяваме ефективността на политиката с един по-пълен набор от индикатори и рамки за изпълнение. От 2016 година комисията системно ще докладва за постиженията на програмите и аз ще идвам при вас, за да обсъждам тези резултати. Също така ще работя в е, междуинституционалната група за постигане на резултати, инициатива започната от заместник-председателя на комисията Георгиева. За мен е ясно, че между институционалния капацитет и доброто управление са основата на всяка успешна програма. Затова трябва да търсиме, да подобряваме административния капацитет, да търсим синергии. Също така да я поясняваме законодателството за обществените поръчки и държавните помощи. Това трябва, тези правила трябва да бъдат напълно разбирани от съответните институции. Обростяването е основен приоритет за комисията и за мен лично. Новите разпоредби въвеждат нови възможности за намаляване на бремето на бенефициерите и за избягване на грешки. Страните членки трябва да се възползват от това. Също възнамерявам да работя с страните членки в оценка на това как те изпълняват новите разпоредби и да видим къде може да се опрости а, евентуално, където е възможно. Мисля, че не ми остава време, но искам да ви кажа отново, че регионалната политика според мен е практически израз на солидарност в рамките на европейския социален пазарен модел и е основна черта от европейската интеграция. За това за нас е изключително важно да постигнем тези три е, стълба и също така да се постигне достатъчна освояемост на средствата по един ефективен е, начин. Затова е, смятам, че трябва да работим и с е, Европейския парламент и очаквам с нетърпение да обединим усилията си, за да постигнем успех в политиката на сближаване. Сега съм готова да отговарям на въпросите ви. Uh, you, благодаря ви, госпожо комисар, за вашето участие. Малка промяна, тъй като аз председателствам, реших, че аз ще направя първото изказване, преди да дам думата на докладчика. Аз ще поставя няколко въпроса, ще ви помоля да отговорите, след което ще дам думата на докладчика. Най-напред искам да ви благодаря за това, че отговорите на всички писмени въпроси, които ви изпратихме. Всички колеги разполагат с вашите отговори. Искам да ви благодаря и за изявлението, което направихте, че сте готова да работите в тясно сътрудничество с тази парламентарна комисия. Ние приветстваме това обещание. Ние обсъждаме освобождаването от отговорност за 2013 година. Вие тогава не сте вземали поста комисар но а, ние ви поканихме, за да ни кажете какви са вашите планове. Ние искаме като Комисия по бюджетен контрол да гледаме не само назад във времето, но и към бъдещето. Искаме да обсъдим някои от възможностите за в бъдеще, за внасене на подобрения в начина по който се управляват, контролират и аудитират европейските фондове. Много от членовете на тази парламентарна комисия в миналото се фокусираха върху въпроси, тясно свързани с отделни държави членки. Въпреки положените усилия, продължава високия процент на грешки на ниво държави членки. Това е важно, тъй като 80% от фондовете на Европейския съюз са, са отговорност на държавите членки. И ако държавите членки управляват и контролират добре тези средства, тогава може да се намали близо с 3% нивото на грешки. Ето защо ние поставяме акцент върху държавите членки. Правите го и вие в Европейската комисия. Първият ми въпрос е в тази връзка. Считате ли, че данните, които постъпват от държавите членки, са надежни, достоверни и в допълнение дали считате, че може да се подобри достоверността на данните, които се изпращат на Европейската комисия, за да получим по-добра картина за начина по който се изразходват средствата. Друг въпрос, който е от интерес на тази комисия и на комисията по околната среда, е свързано с въпросите за опростяването, което да доведе до намаляване на грешките. Можете ли да ни кажете, според вас, какви са областите, в политиката, които могат да бъдат упростени. Например, упростени възможности за следение на разходите, за да могат да се снижат грешките. В регионалната политика, в политиката на развитие могат да бъдат използвани възможностите за упростяване на разходите. В някои държави членки има ниска освояемост. В годишния доклад се казва близо 400 милиона евро през 2013 година не са били освоени. Считате ли, че може да се направи нещо за подобряване на освоемостта? Генерална дирекция Реджо неотдавна създаде специална груба, посветена на подобряване на освоемостта на средствата от държавите членки. Можете ли да ни запознаете с отговорностите на тази работна група? Как могат да допринесат техните усилия за подобряване на освоемостта? Това са първоначалните ми въпроси. Може би да отговорите на тези въпроси преди да дам думата на докладчика ще говоря на румънски език. Благодаря ви много, господин председателю. Вие засегнахте важни въпроси за нас. Става дума за ролите на държавите членки. Както вече казах, в встъпителното ми изказване ние считаме, че нивото на грешки е твърде високо, но намаляването му зависи от държавите членки. Европейската комисия може да окаже помощ на държавите членки и ще използва спиране на фондове, корекции там, където това се налага. Но бихме искали всички държави членки да представят е, точни отчети. Одитното, одитният отдел на Генерална дирекция е, Реджио имат е, много голям екип аудитори. Що се отнася до нас, бихме могли да кажем, че повечето от одитите са надежни. 89% от грешките са анализирани. Осъществяват се и допълнителни одити. Е, Европейската сметна палата одобри нашите оценки от 2,8% свързани с риска. Не всички одитни органи действат както трябва и не вземат мерки винаги, когато се налага. Ние осъществяваме мониторинг върху 6 одитни органа, защото считаме, че техните методологии имат някои пропаски и имаме съмнение за точността на информацията, която ни се предоставя. Относно упростяването, новият регламент за 2014-2020 създава доста възможности за опростяване на ниво държави членки. Но не съм убедена дали всички държави членки са запознати с тези възможности. Обществените поръчки, правилата свързани с държавните помощи бяха оптимизирани напоследък. Беше подобрено законодателството благодарение на усилията на Европейския парламент. Ние искаме да се направи оценка от независими експерти, за да видим по какъв начин можем допълнително да упростим нещата. Но държавите членки са тези, които трябва да се произнесат по този регламент. Е, много от тях трябва да преразгледат е, своите закони, за да отчетат е, разпоредбите в директивите, които се съдържа в директивите, прияти от Европейският парламент. Бих искала да посоча, че ние трябва да преценим внимателно нуждата от опростяване, като същевременно се придържаме твърдо към изискванията за правомерност и законово целесообразност е на разходите. Трябва да има правила за всички структурни инвестиционни фондове. Държавите членки и регионите, както посочихте, господин председател, трябва също да участват активно. Необходимо е да направим оценка на начина по който новото законодателство, прието от Европейския парламент през декември 2013 година, ще доведе до промени и ще доведе до намаляване на административната тежест. За съжаление, ние не можем да направим тази оценка преди 2016 година. Сигурно ще се съгласите, когато ви кажа, че законосъобразността на разходите е изключително важен въпрос и трябва да намерим нужния баланс. Директивата за обществените поръчки, която беше преразгледана през 2014 година, както и директивата за държавните помощи, която въвежда повече гъвкавост и възможности за обратно действие, ще допринесе за намаляване на процента на грешки от държавите членки. На следващо място относно въпроса ви за ниската освояемост. Има някои страни, където този процент е под 60%. Още от самото начало аз помолих Генерална дирекция Реджио да изготви, да създаде една работна група, за да подпомогне държавите членки, които изпитват проблеми, за да могат те да вървят по-бързо и да могат да подобрят освоемостта си през 2013-2014 година. Ситуацията не е удовлетворителна, имаме план за действие. Всеки отдел води разговори с държавите, където освоемостта е под 60%. Има две категории, две категории региони, някои, които имат затруднения в началото, но веднъж след като стартират, се развиват добре. А има и други, които независимо колко средства влагаме в тях, няма економически растеж, няма създаване на работни места, има системни, структурни проблеми, на които трябва да се намери решение. Оказва се силен натиск това е обезпокоително, що се отнася до освоемостта на средствата. За нас най-важното е качеството. Ние искаме да правим компромиси с приложимите правила. Искаме да помогнем на държавите да използват това, което остава в максимална степен, но като съдържи строга сметка за качеството. Благодаря ви за вниманието. Съжалявам, че говорих твърде дълго. Председателят. Аз ви поставих три въпроса. Не зная дали госпожа Гресли, която е докладчикът, има допълнителни въпроси. Благодаря. Всъщност, е, ние си поделихме работата, колегата води е, заседанието, аз ще ви задам въпросите. Госпожо комисар, благодаря за вашите отговора, отговор, отговори. Благодаря ви и за текстовете, които ни изпратихте след срещата с господин Дефе. Знаем, че това беше голяма работа за вас, но сега най-накрая разбираме какво се случва. Благодаря и на Сметната палата за това. Всъщност имам предимно е, добронамерени въпроси, но имам и един доста критичен въпрос. Ще започна с него. През този период имахме 6 държави членки Чехия, е, Гърция, Испания, Полша, Румъния, е, които имаха 75% са отговорни за 75% за финансовите корекции. Румъния е особено важна за нас. Е, бих задал въпрос на румънския комисар. Е, може ли да сме сигурни, че ще си вършите работата без политически влияния. За нас това би било много важно, защото много е важно за нас да подобрим нещата, да подобрим ситуацията. И за това е нужно една съответна възможност за действие на комисията. Това е най-критичният ми въпрос. Сега обаче добронамерените ми въпроси. Видяхме, че има над 400 одитни доклади, които обработва комисията, над 1 милион проекти за този мандат. Това е страшно много. Как генералната дирекция е, смята да третира равнопоставено тези всички доклади, одитни доклади. Може ли да сме сигурни, че имате един обективен, хармонизиран подход? На следващо място, е, вие също казахте, вие споменахте за грешките, нивото на грешките. Ние не сме фетишисти, но те са, грешките са важен индикатор за изпълнението на оперативните програми. За нас е много важно как работят администрациите между е, грешки от 2,8 е, до 6,9%. Това е доста голям, е, голям диапазон на грешки. Как си го обяснявате? И може би един въпрос към Сметната палата. Е, как вие си обяснявате този диапазон на грешки? Ние в нашите резолюции често говорим за квантифициране на грешките, да има хармонизация в оценката на грешките. Нямаме отговор по този въпрос, така че би било интересно да чуем и от комисията, и от Сметната палата, докъде е стигнал този проект за хармонизиран подход. И на следващо място финансовите инструменти. Вие като комисар представихте пакета Юнкер, поне оповестихте, че ще има такъв пакет и на базата на опита на регион, от регионалната политика, ние се питаме как ще се случват нещата. Интересуваме. Дали вие сте казали нещо при обсъжданията в комисията? Дали сте а, говорили за финансовите инструменти? Какви са били евентуално реакциите на вашите колеги? Знае, че не трябва човек да разказва за разговорите между колегите си, обаче за нас е важно да знаем дали до каква степен ние да се занимаваме с тази проблематика и до каква степен вие сте се получили от миналото. На следващо място. Сметната палата казва, че много, е важ... много са важни разходите, ам, и понякога те са по-важни от резултатите. Но този фокус върху разходването на средствата е общ наш проблем. Ние също често питаме а, за разходите. Сега а, забелязвам тенденция за прехвърляне на фокуса върху резултатите, което е добре. Обаче как ще се осъществи този преход? Ма въпросът ми е към е, Сметната палата. Още веднъж благодаря на комисията за е, обзор, за обширния обзор. Okay, Commissioner, perhaps you could uh, answer those questions. Благодаря. Е, хубаво е, че имаше само един критичен въпрос. Комисията има е, възможност за отговор. Thank you very much. Uh, I'm... Благодаря. Аз с удоволствие ще отговоря на тези въпроси, защото разбирам вашата загриженост. Е, е, тази, това е и наша загриженост. Ясно е, че не визираме определена държава членка, но тези въпроси се повтарят всяка година. Вярно е, има някои оперативни програми, които са по-рисковани, включително в тези страни, които споменахте, включително и моята страна. Както вие знаете, ние прекъсваме плащанията в момента, в който забележим проблеми. И от тази гледна точка мога да ви уверя, че няма да има изключения. Аз съм посланник на регионите в Европейската комисия и мисля, че това е от интерес на всички държави членки, а именно да се осигурят доброто провеждане и изпълнение на всички програми. Всички държави членки, региони и програми ще бъдат равнопоставени освен това, искам да подчертая, че имаме център за компетенции за подобряване на административния капацитет в държавите членки, защото е, има държави членки, в които това е необходимо и то много повече това е наболял въпрос, отколкото е, получаване на средства от Европейския съюз. Ние знаем, че именно това за някои държави членки е, това е проблема, именно административния капацитет. А подобряването на административния капацитет наистина, според нас, е по-важно от средствата, които се отделят за регионите. Е, държавните субсидии, публичните поръчки, това са двете области, където има най-много грешки. Но понякога грешките са е, резултат от неразбиране, незнаене на правилата, Понякога има и опити за измя, из, измама, но а, тези опити са около 4,5% произвеждат около 4,5% грешки. По отношение на повторените, повтаряните грешки, ще се опитаме за следващия отчетен период да има обща ставка на корекциите, така че когато има подобна грешка, за тези случаи ние ще въведем една нова обща ставка на корекциите, която ще е завишена. Много е важно да контролираме програмите с по-висок риск и да помагаме на държавите членки в, области, в областите, където те срещат най-големите трудности. На следващо място разликите. Говорих за различните мерки. Да, наистина имаме такива различни мерки. Имаме и различни методологии, при които изчисляваме а, нивото на грешки. Имаме недостатъци тук, но най-важното за нас е на ниво регионална политика. Най-важното е да може да разчитаме на държавите членки и най-вече на първото ниво на контрол, а именно на, на нивото на контрол на управляващите органи, защото една трета от всички грешки би могло да бъде, би, биха могли да бъдат предотвратени на това ниво. Управляващите органи имат ролята да управляват и когато контролират правилно оперативните програми, те именно изпълняват така своята роля. Ние може да прилагаме финансовите корекции, но в същото време трябва да се обърнем към държавите членки и да ги накараме да подобрят своето управление. Имаме много програми в резерва, в които могат да бъдат открити повече грешки в бъдеще. Така че първото ниво на контрол не винаги функционира както би трябвало да бъде, е това е именно нивото на управляващите органи. Съгласна съм с председателя, трябват ни корективни действия, но важността на държавите членки е също много важна. Ние предлагаме подкрепа, но както казах, една трета от всички грешки може, можеха и трябваше да бъдат предотвратени на, на ниво държави членки преди сертифициране на разходите. Сигурна съм, че знаете, че що се отнася до хармонизирането на разликите, е, много добър, много подходящ е момента не за инициирания от Европейския парламент диалог с е, комисията и сметната палата по отношение на оперативните програми и разликите в методологията, защото смятаме, че методологиите са много важни. Цифрите не са всичко, така е. Но от друга страна, според нас, е изключително важно да обсъдим е, същността на корективните действия, които налага комисията. Естествено, Сметната палата прави обзор на ситуацията в даден момент, но ние правим нашия одит в друг времеви аспект, в други времеви рамки. И ние предлагаме корективни мерки, които не винаги се вземат предвид. Имаме случаи, даже мога да ви дам съвсем конкретни примери, когато всичко зависи от грешките. Има огромни грешки, има малки грешки. В Гърция, например, има грешки от 100%, защото в един проект не беше взет предвид изиск... не беше взето преди изискването за публикуване в рамките на 45 дена. Ние казахме, че тук има грешка от 5%, Сметната палата каза, че тук има а, грешки от 100% и някои грешки, грешки като тези нямат бюджетно изражение. Важно е, естествено, нещата да се случват редовно и закономерно особено когато става дума за трансфер на пари, но когато но когато дадени платформи не отговарят на, даден, на, на разпоредените размери, тогава ние казваме, а, че има грешка от около 30%, да речем, а докато сметната палата налага грешка или 0% или 100%. В Испания, например, за Испания Сметната палата прецени, че в един търг е, един друг оферент е трябвало да спечели проекта. В нашата, нашия доклад ние наложихме 5% на грешка, но Сметната палата даде 100% грешка, защото смяташе, че търга не е бил осъществен правилно, правилно, не е бил проведен правилно. А, ето защо моят апел е за общи критерии. Нашите цели са общи, така че би трябвало да имаме и общи работни критерии и методологии. Ние се съсредоточаваме върху резултатите сега. За това е много важно да имаме ниво на грешки, което се, което се валидира от Сметната палата и от държавите членки. Държавите членки са съгласни с нас, че трябва да има корективни мерки, които да се взимат предвид, особено когато говорим за много годишни финансови програми, защото това са програми, които засягат инфраструктурата и е, грешки в един такъв хоризонт могат да бъдат направени и поправени. Така че Сметната палата трябва да вземе и този капацитет за поправяне на грешките. Госпожа е, Гресле обръща внимание, че има въпрос за финансовите инструменти. Господин Балки иска да се намеси така. В помощ ли сте? Да, да, да. Госпожа Гресле ме помоли да дам отговор за цифрите, за различните начини на оценка за ниво на грешките, за разликата между нашия доклад и, е, и цифрата на комисията. Тя дава 2,8, 5,3, нашата е 6,9% е, ниво на грешка. Нека да поясня. Искам а, първо да кажа, а, че господин а, Гайер в един момент каза, че цифрите са за аудиторите, а интерпретацията им е оставена на политиците. Но ние сме тук, за да ви помогнем да интерпретирате тези цифри. И е, в е, така, цитиране на думите на госпожа комисаря от уводните и изявление, че трябва да търсиме общо решение на доста проблеми и хармонизиране. Действително, Комисията и Сметната палата е, боравят с извадки, които не са по едни и същи транзакции, които не се извършват в един и същи период на време. Има и разбира се различно третиране на финансовата корекция. Също и устойностяването на грешката при е, публичните е, поръчки. От тук идва и проблема и това, което пояснява госпожа комисаря. Ние се опитваме да намерим решение на този проблем. Заедно с комисията съставихме една работна група, за да потърсиме уеднаквяване на методологиите на двете институции. Колегата Лазар е член на тази група и ако му позволите, нека да му дадем думата, за да поясни защото това ще ви помогне и да тълкувате цифрите след това. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Балко, който ми дава думата по тази тема. Въпросите или проблемите с хармонизацията се е, разглеждаха още в 2012 година при освобождаването на отговорност на парламента и при е, освобождаването на отговорност 2010 за, публичните, за обществените поръчки. И в такъв контекст е, аз имам за цел да или за задача да изглаждам работните отношения между Сметната палата и Европейската комисия. Първо, защото парламента ни даде тази задача да работиме именно по този въпрос и то не само за обществените поръчки, така че аз имам своя ангажимент. Ние, разбира сме, се, е, сме орган, който носи обща отговорност и следващата година, когато госпожа Крето се яви пред вас, се надявам, че няма да водим подобна дискусия. А също така следва да опомена, че не съм напълно съгласен с е, някои от е, елементите, изтъкнати при изчисляване на нивото на грешката на Сметната палата и устойностяването на корекциите. Но не мисля, че тук е форума, в който трябва да се повдигат тези проблеми. Затова в заключение, нека да кажа, че следващата година се надявам нещата да бъдат много по-добре, за да не се налага да е, подхващаме този конкретен спор между комисията и сметната палата всяка година отново и отново, а да обърнем внимание на много по-важни неща. Благодаря, много ни помогнахте. И, а, въпроса за, на госпожа Гресле за финансовите инструменти, да, извинете, за, забравих. 2007-2013 това беше нов елемент. И много страни членки имаха проблеми с това да разберат как да използват съответния финансов инструмент. Защото там са съчетани и е, публични средства и частни такива. Е, и страните членки не винаги имаха достатъчно знания как да се възползват, но с удоволствие установявам как от година на година е, страните успяваха да постигнат успехи. Франция, например, е особен пример в такъв е, смисъл. Тоест, възможно е това да се постигне, но за някои страни членки то ще отнеме малко повече време, отколкото за други. Е, говорихте за плана Юнкер. Когато аз се срещнах с министрите на регионалната политика от 28-те страни членки, те много бяха обезпокоени, че плана за инвестиции на Юнкер ще отнеме от средствата за регионална политика, но сега с удоволствие мога да потвърдят, че всъщност тези средства ще бъдат в допълнение на съществуващите фондове и ще са още една възможност за страните членки да търсят или да разработят инвестициите си. А, някои страни членки не бяха наясно как да използват съответните финансови инструменти, но някои други пък успяха да го направят – и успяха всъщност да се възползват от много повече средства. И в периода 2014-2020 регионите и страните членки заедно с нас, ако ние направим усилия да направим достатъчно разно, разбираема директивата и съответните предложения, ще има и много повече резултати, защото има много повече е, гъвкавост във възможностите за изпълняване на проекти. И което е най-важно за този нов период до 2020 година е наличието на тематични цели и задължителна оценка за всеки финансов инструмент. Освен това, плащанията през финансовите инструменти ще бъдат извършване на траншове, свързани с изпълнението на съответните инструменти. Тоест, няма да се сблъскаме отново с е, проблема и ситуацията, с която се сблъскахме до сега, да се налага страните членки да заделят пари, за да имат е, налични средства, за да се възползват от финансовите инструменти. В такъв смисъл е ясно и, че трябва да подобрим диалога по темата финансови инструменти. Макар, че те бяха нови за предходния финансов период, а, а сега сме вече в следващия, все още познанията по тяхното използване не са много големи, но а, ние вече имаме е, резултати, с които можем да докажем, че може да се използват парите за постигане на повече резултати. Разбира се, трябва разясняване не само как да се използват тези е, ресурси, но и как да се търси постигане на резултати. Благодаря. Благодаря. Сега нека да дадем възможност на политическите групи да зададат въпроси. Ще давам поред думата на представителите на всяка една от тях. Тук има ли сега представител на ЕНП? Добре, тогава докладчика в сянка от социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Ако ми позволите, нека да кажа, че от дълго време не съм бил удовлетворен и сега искам да се възползвам да благодаря на госпожа комисар Крето за нейните думи. Благодаря също и на представителя на Сметната палата за неговото представяне. Всъщност в момента се случва едни исторически е, нови неща. А, е, е, вие само докладвате в края на кращата и комисар Крето и господин Юнкер за изпълнението на плана за 2013. И сега е, ние можем да констатираме резултата, да започнем дебата за това какво е положението, какво може да се направи, какво трябва да се направи и какво очаква да направи комисията. Това много ме удовлетворява. А, що се отнася до нивото на грешката, от чисто формален гледан на точка, това е ключов елемент, това е и основна предпоставка за да дадем положително становище за функционирането и за изпълняването на програмите по европейските фондове, но за съжаление този резултат не е удовлетворителен. В регионалната политика целта е да се подобрява нивото в съответните региони, където действат тези програми. Ние, разбира се, не бива да повтаряме грешките и аз лично се надявам, и това е моето становище, че ще си извадим в момента полуки от това, което се случи и ще се опитаме в бъдеще да ги приложим. Да ги приложим и в следващия програмен период за финансовата рамка. Тоест е, всички е, препоръки са направени тук е, на базата на нивото на грешка и това много ме задоволява. Факт е, че се използва различна методология. Аз лично не се притеснявам от това. Не ме притеснява, че и нивото на грешката е различно, защото това означава просто, че нещата в е, реалността са си едни и същи, просто те се интерпретират от две различни е, гледни точки. Може би е, Сметната палата и комисията предпочитат някои проблеми да не се повдигат, но най-важното е да има съвмест, добро съвместно функциониране и е, групата, която е създадена и оглавявана от госпожа Георгиева, сега чухме че от госпожа е, Крето, че тя ще започне да действа, се надявам, че ще оглежда и въпросите с обществените поръчки. Защото е, в страните членки обикновено единственият критерий е най-низката цена. А това не винаги е най-удачното. Аз лично е, искам да изразя отново удовлетвореността си от начина по който се развива дебата и да задам следните въпроси. Според доклада има слабости в функциониране на управляващите органи. Това се цитира като слабост, т.е. връзката между националните органи, Европейската комисия, може би прекомерното регулиране, може би липсата на добро разбиране на текстове. В такъв смисъл, госпожо, госпожо комисар, доколко е необходимо комисията да се занимае с упростяване на процедурите и процесите, включително и на тези, разписани от страните членки, защото половината от съществуващите разпоредви, да речем, се налагат на европейско ниво, а половината, а може би дори и повече, са разпоредби, които са формулирани единствено на национално ниво. Тоест, е, държавите членки е, като че ли се опитват да махнат отговорността от своите плещи и да ги прехвърлят на плещите на бенефициерите. Освен това, финансирането би могло да бъде много по- когато финансирането е твърде голямо и риска е твърде голям, може би бенефициерите просто биха се отказали, за да не поемат прекалено големи рискове. В проекти за съфинансиране по Фонда за регионално развитие имам следния въпрос. Каква е европейската добавена стойност? а и а, е, нивото на успех. Как точно се отчита на практика? Как точно се разбира каква е европейската добавена стойност? Защото аз много внимателно се опитах да, да ам, установя тези въпроси. Е, вие казахте първо страните членки обичат да разходват пари, после се поправихте да инвестират и определено средствата трябва да бъдат инвестирани, не просто харчени. Много се радвам, че започваме този доклад и е, приветствам начина по който вие подхождате. Мишне. е Барзо. Госпожа Крето, Както знаете, първото ми официално посещение беше в Полша, тъй като Полша е една от страните, в която сме трансферили 20% от фондовете. Така че имате право. Що се отнася до изпълнението, вие добре знаете, че се провеждат технически дискусии, но преди всичко ние сме политици. Европейските средства идват от европейските денакоплаци. Ние искаме да ги използваме, за да намалим разликите между отделните региони, дори в рамките на една държава членка. Аз се опитвам да убедя полските власти да не инвестират всичко във Варшава, а и в други градове и региони на страната. Бихме искали резултатите от изразходваните средства да бъдат видими. Действително има искане да се фокусираме върху резултатите, но наш дълг е същевременно с това да видим в колко далече бихме могли да допуснем да се осъществяват тези промени. Да видим колко економически растеж се генерира, колко работни места се създават. Така че не говорим за освояване на средства заради самото освояване. В държавите членки трябва да се осъществяват е, богат набор от е, проекти. Така че, независимо какъв е, е проекта, трябва да докажем, че той има добавена стойност. От тази гледна точка аз съм убеден, че в периода на договаряне на проектите с държавите членки е изключително важен, за да акцентираме върху ценностите ни и да поискаме от държавите членки да намерят най-удачните решения, след което ние ще докладваме за изпълнението. Вие знаете, че съгласно новия регламент до 2016 година всяка от държавите членки трябва да демонстрира конкретните резултати, които е постигната, постигнала и да представи и да бъде представен доклад пред Европейският парламент, съдържащ конкретни резултати за това, как оперативните програми в държавите членки са допринесли за постигането на целите. Партньорските споразумения са изключително важни. Това, което очакваме от държавите членки сега, е да реализират всичко на практика тези амбиции да се превърнат в конкретни резултати. До 2016 аз ще ви представя оценка на изпълнението. Както вече казах, много неща трябва да се направят на ниво национални органи за контрол, тъй като Първият контрол е от особена важност. Своевременните проверки са от особена значимост, тъй като тогава се констатират нередностите, защото ако бъдат оставени без да се коригират, могат да се задълбочат. Ето защо създадохме специализиран център за компетенции – Имаме план за действие за националните одитни органи. Разчитаме на 43 такива органи, от които 6 обаче считаме, че не отговарят на изискванията. Строги проверки на първо ниво са от особена важност. Трябва да направим необходимото, за да се подобри това първо ниво на контрол. Може би в разговори с държавите членки. да се акцентира не само върху финансовите корекции, да се сигнализира на държавите членки, че нещо не е наред, да отправим предупреждение, временно да преустановим плащанията и прочие, за да не допуснем нерегламентирани плащания. Относно упростяването, както споменахте, в новият регламент ние сме направили максималното за упростяването. Имахме дебат в колегията комисари. Имаме клауза за конфиденциалност, но не смятам, че греша, като споменавам, че сме водили вече такъв дебат за опростяването с всички комисари, които имат отношение към европейските фондове. Сега имаме общ регламент за всички структурни инвестиционни фондове заедно с заместник-председателя на комисията госпожа Георгиева, с госпожа Тайсен, с комисаря по селското стопанство, с комисаря по морските въпроси. Всички, които се занимават с европейските фондове, трябва да застъпват обща гледна точка и а, заедно да видим по какъв начин можем да се сътрудничим с държавите членки на базата на новите регламенти, на новите правила, които въжат за всички структурни инвестиционни фондове. Вече подчертах, е, че държавите членки и регионите трябва да задълбочат е, своята работа. Много от държавите членки се оплакват от административна тежест, но Понякога те допринасят за тази тежест, тежест чрез приеманото от тях законодателство. Благодаря ви. Искам да помоля колегите да бъдат малко по-бързи в задаването на въпросите, както и да ускорим отговорите. Говорителят от името на Екара Туклие от Алди, имаме ли представител? Не много далеч от мен. Госпожа Лабахова. Имам три неща, на които искам да се спра. Най-напред искам да се спре на системите. Това са по-скоро, по коментари, които ще направя. Значи, най-напред контролите на национално и на европейско равнище. Смятам, че изискванията на главната дирекция регион на е, Сметната палата – и на, на, на национално равнище изискванията, те се различават и понякога си противоречат. Аз мятам, че Генерална дирекция Регио би трябвало да излезе с съобщение за начина на провеждане на контролите, така че да няма противоречие, да не, тези контроли да не предизвикват хаос. На следващо място – Докладчицата спомена въпроса, на който ще се спра сега, а именно ориентирането върху същността на кохезионната политика. Ясно е, нещата трябва да вървят прозрачно, трябва да имаме цифрови ин, индикатори, но сближаването според мен изостава сближаването между регионите. Как смятате да осъществите ориентацията върху резултатите, които дават оперативните програми? На следващо място, малко провокативно, ще ви запитам за нивото на грешки. Ако пр- си представим нивото на грешки като матрица, ще видим от една страна държавите членки, които се оценяват по начина на правене на грешки, а от друга страна ще има областите, ще имаме областите, в които се виждат грешките, но би трябвало да вземем предвид и следния аспект. Дали грешките са направени предумишлено, дали са резултат от организирана престъпност. Въпросът ми е, може ли наистина да говорим за една такава матрица? И до какви води бихте стигнали специално по отношение на предомишлено направените грешки? Сега за индикаторите на различните оперативни програми. Според мен тези индикатори не са обективни. Особено ако говорим за данни от Евростат и някои други статистически служби. Какви указания преследва комисията, когато работи с статистическите служби на държавите членки и е, с е, е, цифрите от Евростат? Комисията има думата. Ще се постарая да бъда кратка в отговорите ми сега, тъй като отговорих доста надълго на предходните въпроси. Господин Дефа също може да вземе отношение. Той изготвя годишния доклад за дейността Генерална дирекция Реджо може да отговори на редица ваши въпроси. Искам да кажа, че Европейската сметна палата е независим орган. Имаме различна методология. Не зная дали това е нещо добро или не. Запитахте ме защо тяхната методология е по-добра от нашата. Всъщност ние не можем да кажем коя методология е по-добра. Но считам за справедливо да имаме предвид корекциите, които сме направили през годините, защото е, е очевидно, че възникват грешки и е добре да имаме подобна гъвкавост, да не говорим в черно-бели краски или пък да говорим от 0 до, до 100% грешки. Относно ориентацията към конкретни резултати, ние трябва да отчитаме какви са потребностите на гражданите, на регионите, които финансираме. Нашата най-важна задача е да подобрим живота на хората, да подобрим стандарта на живот на хората и на регионите да преодолеем разликите в развитието в Европа. Може би генералният директор ще отговори по по-експертен начин на поставените въпроси. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви много за тази възможност отново да се изкажа по освобождаването от отговорност за 2013 година. Както беше споменато от е, уважаеми депутата, има различен е, тип контрол, различни системи на контрол и правилно е, проявявате загриженост, че не бива да се допуска разминаване между тези различни методи. Те трябва да работят в синхрон контролните системи за държавите членки, където имаме управляващи органи, контролиращи органи, най отгоре Европейската комисия, прилагайки законодателството, прието от съвета и от Европейската комисия, ние осигуряваме насоки по цялата пирамида. Ние работим в хармония с Сметната палата. Опитваме се в максимална степен да избегнем двойното аудитиране. Да няма аудитиране на едни и същи проекти многократно. Има известни разлики в методологията, но като цяло ние работим, ръководейки се от същото разбиране, от същото тълкуване на регламента. Мога да ви уверя, че от гледна точка на Европейската комисия, на държавите членки, при пълно съблюдаване на отговорностите и компетенциите, ние работим в тясно сътрудничество с Сметната палата по много последователен начин. Да, правомерността, законосъобразността не непременно водят до резултати. Но всички сме съгласни, че данакоплаците очакват средствата от Европейският съюз да се изразходват в съответствие с правилата и с законите. Затова ние трябва да следим за резултатите от една страна, както и за законосъобразността и правомерността на разходите. И да не допускаме излишни правила и други изисквания. Затова инициативата за опростяване, спомената от комисаря, е от а, голяма важност. Вие говорите за три измерения грешки. Когато разглеждате годишния отчет за дейността на а, генералния директор, ще установите, какви грешки сме констатирани Ли. И тук а, ние сме съгласни с казаното и от а, Сметната палата относно грешките, свързани с обществените поръчки, държавните помощи и прочие. Освен това се посочва точно характера на нередностите или на грешките по отделни страни. Така че това второ измерение трябва да им, се има предвид. И третото измерение са намеренията, което е обвързано и с въпроса за измамите. Когато имате а, намерение да присвоите средства или да ги отклоните, комисарят а, спомена, че констатираните измами са съвсем малък процент. Под 0,5% от процента на грешки. Когато говорим за показатели, в новия период 2014-2020 ще постигнем съществен напредък в това отношение, защото е изготвена цяла система от показатели. Официалните данни на Евростат са важен елемент и те могат да допринесат за подобряване на дежността на данните, които използваме за нашите цели. Thank you very much. Vreau doar să vă mulțumesc foarte mult комисаря Крето. Всички данни, с които разполагаме, показват, че грешките са от процедурен характер, свързани са с не спазване на всички условия, заложени в регламента. Повечето от тях обаче не поставят под въпрос окончателните резултати на изпълняваните проекти. Магистрали, мостове са на лице. но по време на изпълнението възникват грешки и комисията изисква възстановяване на средства, които не са били изразходвани в съответствие с всички изисквания и правила. Благодаря ви. От групата на зелените. Господин Солтес. Благодаря ви много, господин председател. Това, което чухме до сега, несъмнено ще има въздействие върху нашата бъдеща работа. Това, което трябва да направим е да насочим вниманието си именно към бъдещето. Очевидно е, че всички одитни доклади правят оценка на състоянието в миналото. Това, което се съобщава тук, се отнася за това, което е осъществено в миналото. В бъдеще ние следва да помислим за следното. Беше казано, че през новия програмен период ще се поставя акцент върху, върху бюджета. Това, което ми се струва важно е, че ако искаме да не допуснем висок процент на грешки, ние трябва да работим върху превенцията в комисията. Това е нов начин на мислене, който трябва да бъде възприят и от държавите членки. Когато говорим за законосъобразност, това е функция, която е от най-голяма важност. Използването на фондовете в регионите трябва да отиват за постигането на набелязаната цел. Държавите членки следва да имат възможността да знаят за какви показатели става дума, какви са критериите за постигане на целите, каква методология трябва да се прилага. Съгласно новият регламент, трябва да знаят какво може да се очаква да се вземат е, предвид също и докладите на Европейската сметна палата и на националните сметни палати. Да, е ная... да са наясно с рисковете. Обществените е, поръчки непрекъснато се е, споменават, когато говорим за изразходване на европейски фондове. Ако Сметната палата и Европейската комисия създадат е, група, която да се занимава с въпросите на обществените поръчки. Бих е, предложил, като имаме предвид, че през тази е, година бе прият нов пакет директиви, да предвидим създаването на основни насоки, свързани с използването на европейски фондове по най-ефикасен начин. Ние трябва да предприемаме превентивни действия, що се отнася до прилагането на методологията, за да имаме нисък процент на грешки и да реализираме по най-ефикасен начин а, проектите чрез европейски средства. Госпожа Крито. Като бивш председател на Сметната палата на Словения, очевидно вие е, имате много по-богат опит от нас. Едва ли има по-добър начин да приключим това разискване, като обърнем поглед към бъдещето тъй като именно това е целта на доклада да се подобрят нещата в бъдеще. Приветствам направените от вас бележки, свързани с превенцията. Европейската комисия осигурява обучителни програми и насоки за съответните органи в държавите членки за всеки етап от е, изпълнението на програмите. Аз вярвам също в е, обмена на опит. Много от държавите членки, които започнаха на по-късен етап, е, не разполагат с нужните познания, не са запознати с начина по който може да се действа. Затова аз бих насърчила обмена на най-добри практики. страна като Румъния или страна като България. Те могат да се възползват от опита на Белгия или Германия или други страни да видят на място какво може да се направи на ниво учебни заведения, НПО. Има много неща, които можем да научим един от друг. Що се отнася до наръчник за обществените поръчки, би било добре да се има предвид, че такъв наръчник вече съществува, както ми казват колегите от Генерална дирекция Реджио, така че просто трябва да се популяризира по-добре. Много неща са направени с европейски средства, но често не се знае какви резултати са постигнати. Що се отнася до обществените поръчки, наръчника за, за тях, нека да популяризираме този наръчник за това. Така че тези, които се нуждаят от него, да могат да го ползват. Благодаря ви, очаквам да работим в тясно сътрудничество пред идните години. а, председателят прекъсва, че има още две политически групи, които не са се изказали. Господин Дион. Благодаря, господин председател. Едно така официален коментар. В новия мандат би следвало първо да давате думата на ГУЕ, след това на зелените, на базата на размера на парламентарните групи. Но благодаря на госпожа комисаря за, неговите, за нейните пояснения и за подготовката за нашето заседание. Главните въпроси са важни, но по-малките също. И що се отнася до регионалните фондове и регионалното развитие, там основният е, проблем е, че е необходимо да съсредоточим усилията си. В страните членки все още има политики, е, има пари, и въпросът е да се изпълняват програми само такива, каквито се предлагат. Холандия, например, е нетен вносител в бюджета на Европейския съюз. Значи ние първо плащаме парите и след това си ги взимаме обратно. Ние искаме да получиме съответните пари през проекти и програми. Не съм съгласна с подобна философия, защото както каза и госпожа комисаря, трябва да има европейска добавена стойност на проектите. Тоест ние трябва да сложим акцент върху основни приоритети, по които да работим. И се надявам да можем да решим, така да определим определени теми, а не само да работим на парче по проекти. В Зеланд, в един регион в Холандия, се създаде примерно една сладкарница за палачинки като част от програма за развитие на туризма в региона. Но а, вестниците, примерно, критикуваха, че Европейския съюз дава пари за а, палачинки. Та, дори да има резон за определен подход, страните членки могат да се обърнат и да излязат с различни аргументите. Не трябва да се, трябва да се търсят подход на база на резултатите, развитие, развитие на туризма и най-важното е да се работи за иновации. Но в иновациите трябва да се работи в сътрудничество с няколко страни членки, защото постиженията на една може да помогне на друга. Надявам се да започнем да работим и в тази посока. Също много се говори за връзката между регламентацията на европейско ниво и на национално въпрос ниво, извинете. И въпросът, който аз повдигнах тук е също валиден. Тоест, страните членки излизат с национални програми, където се разписват в подробности за какво трябва да се разходват парите. Това е добре, ако се реши да речем, че има проблеми с определена градска зона или с определен сектор, може да се търсят програми за подпомагане на конкретния ресор. Мисля, че при добра координация с комисията можем да следваме един такъв подход. Но ако комисията сама а, създава единствено правилата, те налагат допълнително административно а, бреме. И тогава страните членки трябва да са много внимателни да не а, подсилват още повече това бреме. А, мисля, че трябва да работим съвместно с комисията да е, изясним откъде идват всички тези административни тежести за страните членки, за да не ги повтаряме. Затова ни е нужно и по-точна информация за това какво точно според страните членки, е, т.е. какво налагат страните членки като допълнителния административно бреме. Защото чувам много често от е, компаниите, че всъщност те са принудени да следват два комплекта е, формуляри и два е, набора от критерии и изисквания. Национални и европейски. Освен това, е, отговора на въпрос 23 виждам, че е, там е имало проблем с е, е, аудитиращия орган в е, Холандия. Е, много ми е странно, според мен, виждам и в отговора на предходния въпрос, че с подобен проблем има и Шотландия, че има проблеми с прилагането на статистическата извадка. Аз не съм наясно всъщност как се прави тя. Не мога и да давам съвети как да се прави и как да работите с клъстери от една страна, а от друга страна да е, осигурявате нали, надежден, е, едно надежно ниво на грешка. Може ли малко повече информация? Не мога да разбера защо, примерно, властите в Холандия ще имат объркване по този въпрос. Във всички случаи надявам се, че е, един по-тесен контакт между институциите ще реши проблема. Всъщност решен ли е той, искам да разбера. Mulțumesc и eu foarte и апрече. Следващият оратор. А това е госпожа комисар, извинете. В новия регламент иновациите са изведени като една от най-важните теми. Иновациите, разбира се, е едно общо понятие и то включва много неща. Нещо като сладкарницата за палачинки. Всичко трябва да се разглежда конкретно. В Полша, в едно крайно отдалечено село, са реновирали близък е, замък, направили с спа, хотел и сега това селце се е развило като огромен туристически център. Та, е, не всички региони ще станат Силициева долина и ще работят в най-новите области на технологиите, но когато говорим за иновации, въпросът е да намерим къде е силната страна на региона. Дали ще палачинки в Холандия или фета в Гърция или паленка в Унгария. Въпрос е да се разравиват собствените продукти, които ще излязат в света. Тоест, трябва да разглеждаме всеки един отделен случай сам за себе си. А що сте, се отнася до коментара за административните тежести, прави сте. Има правила, които трябва да се прилагат и в новото законодателство, включително и въпроса за холандските власти, вероятно е чисто технически въпроса с е, вземането на извадката. Може би може да поясни и генералния директор този въпрос, може би дори в двустранен разговор. You see, the Dutch problem is the following. They have... Проблема с Холандия е следния. Там има четири програми и извадка се, се разрешава да се прави на базата на четирте програми общо. И така, се, е, така е било процедирано и тогава е, нивото на грешката се оказало много високо. Тогава разгледали програмите всяка една по-отделно. Е, и се установило, че само в една от програмите има много високо ниво на грешка, другите са е, наред. Но статистически това се прави и може да се направи единствено ако има достатъчно а, брой транзакции в съответната извадка. А палатата казва, не, не, вие не можете да правите това за всяка програма отделно, трябва да го направите за четирите програми. Общо това иска сметната палатка. Ние палата разгледахме е, е, програмите и стана ясно, че в трите всъщност ние можем да направим извадки, но за четвъртата не беше възможно. Та е въпрос единствено на проблем с е, начина на получаване на извадката, на ваденето и на слоеви. Няма да влизам в подробности. Въпросът е, че не винаги могат да се направят индивидуализирани резултати за отделна програма. И сега последната група, която ще получи думата е Европа за пряка демокрация и свобода. Не виждам обаче техен представител. Затова вече мога да дам думата на отделните депутати. Кой иска думата? Господин Пирински и госпожа Гресли. Господин Пирински. Thank you, Chairman. Uh, just... Благодаря. Три или четири съвсем кратки въпроса. Госпожо комисар, моите въпроси се основават на тестове от две резолюции, прияти от Европейския парламент на последното си заседание в Страсбург. Едната резолюция е свързана с безпокойствата ни за изпълняването и забавянето на изпълнението на кохезионните фондове и втората е свързана с средносрочния преглед на стратегията Европа 2020. Конкретно, точка 8 на първата резолюция гласи следното. Парламента призовава комисията с оглед на забавянето на изпълнението на кохезионната политика, да, комисията следва да представи на парламента мерки, които се предприемат за улесняване в най-скоро време за изпълнението на оперативните програми и съответния график. И втория текст е точка 9 след като се заявява, че парламента е обезпокоен от забавянето на плащанията, той настоява и подчертава колко е важно да се постигне споразумение на базата на ново предложение от комисията до края на 2014. Става дума за забавянето на плащанията от предходния период. И е, също в е, съответната резолюция има текст, който има отношение към е, последицата от забавянето на началото на програмите. Текста гласи следното. Парламента настоява комисията в контекста на доклада и изхода от преговорите според съответния член на съответния регламент – да анализира евентуалното въздействие от е, забавения старт на политиката за сближаване до 2020 и да се извадат съответните пулки и да се предприемат съответни мерки. Втората резолюция, която споменах за е, програма 2020, в точка 21 се казва, призовава е, комисията да приведе в съответствие политиките на структурните фондове е, с е, програмата 2020, за да се подсилят финансовете стълбове на програмата. И Анализа зад тези текстове всъщност е свързан с, дискусията, с нашата дискусия днес. Как всъщност можем да осигурим постигането и изпълнението на подобни резултати, които са визирани в нашите политики и се изразяват в заетост, в работни места, в намаляване на нивото на бедността. Тоест, това, което казва комисията, намаляване на неравномерното развитие или на и как е, от е, тези резултати, които търсим, можем да тръгнем назад по веригата и да търсиме резултати в това да се приведе в съответствие методологията, за да се свържат е, мерките с крайните резултати, как да се търси работа в сътрудничество. Комисията Разбира се, има своите задачи за борба с измамите и намаляване на нивото на нередностите. Нивото на усилията на комисията и на отделните генерални дирекции ще могат ли в края на краищата да се постигне това, че гражданите да остават е, удовлетворени от начина по който се разходват е, техните пари. И е, аз бих казал, че не следва политиките да вървят в посока различна от принципите на доброто финансово управление, защото това също води към намаляване на, нивото, на разликите в нивото на развитие. Какви са първите стъпки, които възнамерявате да предприемете? Mulțumesc foarte mult împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere. Într-adevăr, nu ar trebui să există. Благодаря. Ясно е, че имаме едни и същи цели по отношение на резолюциите. Имахме много интересен дебат в Страсбург миналата седмица в пленарна сала особено с членове от тази комисия. Вие също бяхте на тази дискусия. Там също говорихме за закъснелите оперативни програми, но нека ви напомня, е, през декември 2013 година бе прието новото законодателство, така че 7 месеца, това се случи 7 месеца по-късно. Комисията започна дебати, въпреки закъсняването, закъснението с държавите членки. Не смятам, обаче не вярвам, че държавите членки ще могат само за един месец да предадат висококачествени, да предложат висококачествени оперативни програми. Има държави членки, за които депутатите питат защо не одобрявате оперативни програми, но истината е, че те или не са ни дали оперативни програми, или не са предложили, или не, не са изпълнили определени критерии, или пък не са отговорили на наши въпроси. Един колега от Италия непрекъснато ме пита защо не сме да си свършили работата, но е, нещата стоят именно по този начин. Ние сме одобрили за 30 дена до момента 40 оперативни програми е, и смятам, че се движим с добра скорост. До края на годината смятам да одобрим половината от всичките 310 оперативни програми за следващия отчетен период. Ние сме под огромен натиск, времеви натиск и това обаче не, и това не би трябвало да накърни качеството на програмите. Сега за закъснелите плащания. Това е огромен проблем и той непрекъснато се задълбочава. Това е проблем, който не може да се реши от комисаря, от мен, т.е. трябва да говоря с комисар Георгиева. Разбирам, че има два вида неплатени сметки. Едната категория е закъснели плащания – е, т.е. закъснели сметки и закъснели плащания. И е, втората категория е, че няма достатъчно средства за плащането на тези сметки. Тези сметки трябва да се платят. И от тук разбирам, че парламентът и съветът са били по-гъвкави и са приели коригиращ бюджет за 2015 година. С този е, проект, с този бюджет ние бихме могли да решим този проблем. Но всяка година обаче има такива изоставащи плащания и със всяка година техния брой нараства. Ако комисията не може да плаща на държавите членки, то ясно става тогава, че държавите членки ще няма да могат да създават работни места и да осъществяват растежа, за който говорим. Защото и защото именно липсват средства. Така че съгласна съм с вас във вашата прогноза. Аз, съм с, аз имам, имаме пътна карта Тоест нашата цел е да одобрим половината от оперативните програми до, до края на тази година. Благодаря, госпожа Крайсле. Всичко, което чух, направи доста загрижена. Госпожо комисар, ако държавите членки смятат, че могат да говорят с вас и да преговарят за определени регламенти за определено тяхно тълкуване, то ще видите колко бързо успехите, които сте постигнали, ще се стопят. В отчетния период 2000-2006 година ние заложихме критериите за допустимост. След това видяхме, че грешките се увеличиха. Имаше до 16% ниво на грешки. Просто какво искам да кажа? Няма альтернатива на това, че използването на европейските средства трябва да се следи много, много внимателно. Вноските са 1% за момента от държавите членки. Разбираме обаче, че от този 1% е, се използва една трета. Ако всички разберат какви, колко средства могат да се спестат, то мога да ви кажа още сега, че добавената стойност, за която говорим, европейските цели за които говорим и които проверява Сметната палата. Всъщност, то тези цели, тази добавена стойност е страшно важна за нас, за ролята на Европейския съюз. Аз щях да го кажа и на колегата Либерацки, но той си тръгна. Какво, исках, какво щях да му кажа? А, погледнах а, проектите за Полша за предишния отчетен период. Ми посетихме много различни театри и кафенета, които бяха финансирани чрез европейски средства. Така че това ме доста задачи. Държавите членки винаги намират по какъв начин да абсорбират средствата. Тогава казахме, е, правителството не е предоставило на следващото ниво средствата. Т.е. средствата, до, които е трябвало да, да стигнат до, до следващото ниво. Какво искам да кажа? Има достатъчно средства, но те трябва да бъдат изразходвани правилно – обаче не разбирам защо всяка година 40 милиарда евро се разпределят в Европейския съюз, а резултати липсват по отношение на, на заетостта и на растежа. Така че тук виждаме, има много какво да се прави. Е, на всички лобисти от структурния фонд искам да кажа, не, не, не непременно е важно да се следи редовността и законосъобразността на изразходваните средства. Важни са резултатите. Това, което чук днеска, никак не ми хареса. Сега грешките и нивото на грешки. Не разбирам, е, че администрацията е важна, но администрацията не е единственото решение. Сметната палата дава, както разбрахме, 100% грешки, ако размерите на, на дадени платформи не съответстват. Дали това е така? Въпрос към Сметната палата. На второ място, че нивото на грешки, бе казано, че нивото на грешки отразяват една моментна снимка. Това така ли е? А, тук говорим за случайност и за риск, но нещата би трябвало да са резултат от по-всеобхватно проучване и по-последователен подход. За <clears throat> обработвам два документа и господин Дефа знае, че при мен е, около коледа нищо не се случва, нямам гости, така че около коледа аз ще дообработя тези е, два документа. Е, зная, че финансовите инструменти са е, 169, около 169. А, аз бих искала да... Ще се запозная с тези документи, но бих искала да имам целият списък на тези финансови инструменти. Е, с колегата Гайер тази сутрин бяхме в сметната палата, говорихме за отчетността. Всеки от нас посети съответен архив. Аз отговарям за архива до 2014 година. Е, Най-стария документ беше от 1981 година. Това е което исках да кажа за добавената стойност. Председателят. Ам, добре. Ако мога да дам думата на Сметната палата, госпожа Грайсле. Може би може да ни отговорите за въпрос 5 и 6 към Сметната палата, преди да отговорите на моя въпрос. Добре, казва председателят, е, имате въпрос, имате време за отговор и възможност за заключителни думи. Същото въжи и за комисията в последствие. Преди да отговоря на техническите въпроси, искам да дам думата на директора за структурната и кохезионна политика Аз е, обаче искам да направя следното заключение. Нашето основно послание е следното. Най-напред разходването на средства трябва да се основава на резултатите на изпълнението. Това бихме искали да видим в следващите си от одите. Това е много важен аспект, а именно правилното изразходване на европейските средства. Бихме се радвали и на бъдещо добро сътрудничество с вашата комисия. Ние ще участваме във вашия семинар, който ще организирате по тази тема. Благодаря за доброто сътрудничество до момента, а господин Мартин Вебер ще отговори на техническите въпроси. Аз ще се опитам да бъда кратък за въпроса за размерите на определени платформи и грешките. Отговорът е не. Ние даже не правим наблюдение, не правим коментар по този повод. Ние отбелязваме евентуално факта, че размерите не са били правилни. Сега за нивото на грешки. Нашето задължение е да направим коментар и ниво, за нивото на грешки за разходването на средствата на, баз, на годишна база. Това е нашата оценка, но независимо от това, Цифрите на нашите прогнози показват определена тенденция. А комисията казва, комисията прави същото, извежда определени тенденции. Например, комисията казва, че има намален брой на грешки за този отчетен период в сравнение с предишния. Сега за начина на изчисление на грешки – на тази база бяха изчислени грешките за отчетния период до 2013 година. Всички корективни действия бяха взети предвид, защото е, тези изчисления са част от нашата оценка на грешките. За въпрос 5.6 описанието, което сме дали е точно. Одитната стратегия е да има определени проверки, има определени изисквания, които са заложени при провеждане на търгове и тук става дума за холандските власти, които е трябвало да вземат предвид е, тези изисквания в, заложени в нашата стратегия. Благодаря. А сега думата има комисаря за отговор на въпросите и заключителни думи. Благодаря ви много, Искам да уверя госпожа Гресле в края на днешния дебат, че гледа много сериозно на нашите разговори. Когато говоря за преговори с държавите членки, това не означава, че държавите членки се опитват да ни убедят, че има натиск действително за бързо приемане За нас прозрачността е от особена важност. Европейските ценности са също на нашето внимание. Когато правим оценка на програмите, трябва да отчитаме колко работни места се създават чрез тях, колко економически растеж се генерира, в каква степен допринасят за борба с бедността. Критериите за допустимост не подлежат на договаряне. Имаме нов регламент, който допринесе за подобряване на нещата. Комисията не може да ще да спре плащанията. Искам да кажа, че няма значение за коя държава членка става дума, дали за Нидерландия, за Румъния или за България или за Германия. Когато има някакви проблеми, ние трябва да спрем плащанията до разрешаването на проблемите. Защото се поставя под въпрос нашата репутация и начина по който изразходваме обществени средства. Тези ценности няма да бъдат пожертвани, госпожо Граслев, независимо от натиска, на който сме подложени. Ние сме партньори с държавите членки. Благодаря ви отново на всички. В заключение, казва председателят. Искам да благодаря на всички колеги, които поставиха въпроси. Да благодаря на комисаря, на представителите на Сметната палата за отговорите. Искам също да благодаря за високото качество на писмените отговори, които бяха дадени и на много задълбочените отговори, които ни дадохте днес. Това е първата ни среща. Със сигурност ще има и други такива в бъдеще. Благодаря ви. Ja, dafür sind wir auch schon am Ende dieser Sitzung. Der nächste Tagesordnungspunkt, die Haushaltsordnung, wird verschoben, weil der Kollege... Следващата точка за финансовия регламент няма да бъде разгледана, защото господин Дойче не можа да пристигне на време. Следващото ни заседание ще бъде в е, четвъртък.